Buongiorno a tutti. Chiedo scusa per... Eh, Добър ден. Моля да ме извините за закъснението. Подготвях е, триалога, тристранната среща, която ще се проведе днес в 16 часа. Сега, по дневния ред. Сега вече ще разглеждаме седма точка, което е гласуване. Гласуване общ бюджет Европейски съюз финансова година 2014 всички раздели. След гласуването по измененията на бюджета миналото ни заседание, сега вече трябва да гласуваме становището, което го придружава. Госпожа Денчева, желаете ли думата? Имате я. Благодаря още веднъж на секретарията за подкрепата. Благодаря на всички колеги, които внесеха своите предложения за изменения. Благодаря. Благодаря. Нека тогава да преминем към гласуването. Брите, желаете думата, имате я. Извинете, но а, моята карта за гласуване просто не работи. Нека да се опитаме да гласуваме с дигане на ръце. Съгласни ли сте? Първи параграф. За. Моля, вдигнете ръце, тези, които са за. Против. Мисля, че се отхвърля. Трети параграф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номеро 4. Ки е фаворе? Ки е контра... Четвърто. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Шесто изменение. Райан и Раймърс. За. Против. Отхвърля се. Пето изменение с устно изменение от Чек. За, против, въздържали се, приема се. Девети параграф, седмо изменение. От Стоянов. За, против, въздържали се, отхвърля се. Десети параграф, осмо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Десето, Габриел. За, против, въздържали се, приема се. Единайсто, за, против, въздържали се, приема се. И така сега ще гласуваме. large majority approved. Eh, voto finale sull'opinione così emendata. Окончателно по становището за, против, въздържали се, приема се с направените изменения. Благодаря. Поздравление към вас, госпожа Данчила. Следващата точка от дневния ред. А, господин Бова желая думата. Извинявам се, господин председател. Искам да направя предложение за следващата пролет. Не зная дали всички сте осведомени, но ООН обяви 2014 година за година на семейното селско-стопанско производство. Иска ми се Европейския парламент е, да участва в това събитие в тази специална година, 2014 година и за тази цел в парламентарна комисия селско стопанство в Европейския парламент да предвидим нещо. Нямате превод на английски, така ли? Сега имате ли? Повтарям. Извинявам се. Та казвах, че ООН са обявили 2014 година за година на семейното селскостопанско производство. Предлагам ви в този контекст парламентарната комисия по селско стопанство на Европейския парламент да поеме инициативата и да защити семейното селско стопанство а, чрез някакви конкретни дейности. Важно е парламентарната комисия по селско стопанство да играе водеща роля. Нека направим нещо през пролета, преди април месец, защото след това има избори. Т.е. през февруари, март да направим някаква програма, да предвидим някакви дейности. Нека да поканим сред нас селско-стопански производители и съответните организации. Ще изпратя имейл към секретарията и председателя, но ми се искаше преди това да информирам всички членове на тази комисия. Важно е всички да участват. Комисара Чоус също е хубаво да участва в събитието, за да може Европа също да покаже, че държи на семейното селско стопанство. Просто исках да ви информирам преди да изпратя имейла, за да може координаторите да помислят върху проекта. Благодаря. Добре, благодаря. Ще имаме предвид казаното от вас, господин заместник председател Бове. Сега преминаваме към девета точка от дневния ред. Изтегляме по-напред. Това е важно, защото също трябва да гласуваме. Очаквам колегите да останат в залата. Спомняте си, че освен преходните разпоредби от 2014 година, които дискутирахме, и докладчика ДЕС, прието през месец юли законодателно предложение от комисията за преходни разпоредби регламент 2005 година за развитие на селските райони. Става въпрос за удължаване на дерогациите за държавите членки, имайки предвид финансовото подпомагане и съфинансирането. След кратък обмен с координаторите по този въпрос, разбирам, че съдържанието не е противоречиво, процедурата обаче е по-сложна. Тъй като разпоредбата трябва да влезе в сила преди края на сегашната календарна година, Времето е твърде кратко, за да може да се осъществи пълна процедура по съвместно взимане на решение, само опростена процедура по 46-то правило може да бъде предвидено. Успоредно с това, както установихме на заседанието с координаторите, господин Дес предлага изменение към своето проекто становище, което е включват, разбира се, разпоредби относно удължаването на тези срокове и връзката с другите разпоредби. Е, това е, е документ, който е прият през месец ноември и колеги Предлагам ние сега да приемем това предложение по отношение на опростената процедура, защото е, съдържанието не съдържа никакви противоречия. Виждам, че господин Дес е съгласен, така че ако никой не желая думата, предлагам просто да гласуваме това предложение. Кой е за? Моля, гласувайте. Кой е против? Благодаря ви. Господин Дес, можем в такъв случай да продължим така, както бяхме планирали. Благодаря на всички. И така. Можем да продължим с осма точка от дневния ред изложение от страна на господин Маурицио Мартина, заместник държавен секретар по политиките в областта на хранително-вкусовата промишленост и горите на Италия, който ще представи световното изложение в Милано 2015 Изхранването на планетата енергия за живот. Благодаря на всички, които са в залата и ще изслушат изложението относно предстоящото изложение Милано 2015 година. Темата, свързана с изхранването, става все по-значима в днешно време. производството, потреблението на е, хранителни и продоволствие е нещо от изключително голямо значение. Тема, която е свързана с устойчивото развитие на планетата, с развитието на човечеството. 2007 е, година цените е, нараснаха. Тогава вниманието бе насочено върху е, доставките, а също така все повече и повече се обръща внимание на екологосъобразното производство. Изключително деликатен въпрос, уважаеми колеги, е значимостта да се отчетат тези основни а, предизвикателства, свързани с сигурността на продоволствието. Ние дискутираме тези въпроси няколко пъти в нашата комисия. Е, така че а, с голямо удоволствие представям пред вас господин министър Мартина който съвсем накратко ще ви е, посочи някои аспекти по темата. Разбира се, той ще има и презентация, ще показва на екран материал. Това е важна тема, е, важна е също така и за Италия. За нас ще бъде много интересно отново да се запознаем с е, предизвикателствата. Аз също благодаря на Роберто Артици, госпожа Даяна Аргоси, които днес присъстват също така. Те са част от неговия екип. И така, господин Мартина, без да се бавим повече, давам ви думата. Зная, че има колеги, които присъстват от други комисии, така че когато ще вземат думата, те ще имат приоритет в последствие в хода на дискусията. Разбира се, и колегите от Комисията по селско стопанство, координаторите ще могат да участват. Имате думата. Искам да благодаря най-напред на председателя и на всички вас, членовете на тази комисия. За мен наистина е удоволствие да присъствам на днешното заседание и чест да представя пред вас това, което сме подготвили а, за а, изложението Милано 2015. В рамките на няколко минути ще се опитам да ви кажа колко важно е според мен това изложение Милано 2015. Ще говорим а, за успеха в цифри и се надявам, че ще имаме възможност да поговорим и по някои от е, най-важните въпроси, които са е, в центъра на вниманието на Милан 2015, както чухме от господин Декастро. Нека да започнем с една моментна снимка на статистиката. Е, изложението ще се проведе в Милано, естествено, в началото на, на 2015, от 1 май до 31 октомври 2015. 132 държави са потвърдили участието си. Целта беше 130, така че вече сме я постигнали. А очакваме и други държави да заявят участие. Когато а, наближи откриването, очакваме и други държави да а, заявят участие. А, 60 от тези държави ще имат свои собствени павилиони. Просто за сравнение да кажем, че в Шанхай имаше 40 държави с национални павилиони. Нашата цел е да има 20 милиона посетители на изложението Панирната площ е над 1 милион квадратни метра, близо до град Милано. Е, Италия е инвестирала 1,3 милиарда обществени средства в подготовката на изложението. Още 1 милиард ще бъдат инвестирани от е, държавите участнички. Те ще изградат своите павилиони и ще инвестират и в други дейности. 0,3 милиарда вече са получени от частни инвеститори. На този екран мисля, че е, обясненията не са необходими. Това са 132-те държави, които вече са заявили участие. Мисля, че е особено важно да споменем, че много държави, особено от Азия и Африка, вече са заявили своето участие. В е, този контекст е, да кажем, че 97% от населението на Азия ще бъде представено в Милано 2015. Мисля, че това е изключително важно е, за Европейския съюз от стратегическа гледна точка. Както вече беше казано, изхранването на планетата, енергия за живот е мотото на изложението и това е предложението, което Милано 2015 ще, направи, ще отправи към света. Считаме, също и аз съм убеден, че е много важно да се говори за изхранването на гражданите на планетата и за връзката между изхранването и устойчивостта на нашата планета. Трябва да се подобри информираността както на европейско, така и на световно ниво по отношение на този въпрос. И затова ще иллюстрирам темата с някои цифри. 800 милиона души не си дояждат, а милиард и половина а, са а, хората, които страдат от затластяване. Така че за всеки, а, който не си дояжда, на всеки, който не си дояжда, отговарят по трима, а, които а, по двама души, които страдат от затластяване. Така че в Милано искаме да предизвикаме едно обсъждане, публично обсъждане на постигането на равновесие по отношение на производството и потребление, консумация на храна, както и връзката на увеличаваната потребност от храна и а, е, околната среда. А, е, важно, това е важно за селското стопанство, особено в а, е, сферата на големите предизвикателства, пред които сме изправени. В контекста на големите предизвикателства, пред които сме изправени. И така. А, Храната е голямата звезда на економически и геополитически хоризонт. А, в, по време на изложението Милано 2015 ще обсъждаме най-важните въпроси, които и сега са на дневен ред, които и сега се обсъждат. Тук имам предвид а, явлението, което наричаме състезание за земя и за финансиране по а, линия на обществените фондове. Също така а, трябва да имаме предвид, че в бъдещето ще има недостиг на хранителни продукти и това се отразява на пазара. Цените са много непостоянни на пазара на хранителни продукти и това води до най-високи рискове за най-уязвимите категории от населението. Всичко това естествено се отразява на международните пазари където а, сме свидетели на протекционистични настроения. А, ограничават се ограничава се износа и това води до инфлация селското стопанство има нужда от един общ геополитически сценарий. Именно Милано 2015 година ще бъде голямата платформа, на която ще се обсъжда връзката между селското стопанство и околната среда. Ще се търсят нови нива на устойчивост и нов вид конкуренция, нов вид взаимоотношения между селското стопанство, храната, хранителните продукти и благоденствието на хората, благосъстоянието здравето на хората, както и връзка с иновациите. Научно-изследователската дейност знанията, прехвърлянето, трансфера на идеи, свързани с сигурността на доставките на хранителни продукти и безопасността на храните, са сред най-важните цели за да е сигурно, че проблематиката, свързана с хранителните продукти, ще остане в центъра на вниманието. Тази проблематика ще бъде обсъждана от най-важните световни играчи в тази сфера. Ще се обсъжда начина по който да се създаде нова глобална политика по отношение на изхранването. Стратегическите документи на Милано 2015 са насочени към четири основни теми. Селско стопанство и околна среда, връзката между хранителните продукти и устойчивостта по балансираното развитие и връзката между храната и мира и културата, разбира се. Надяваме се да успеем да обсъдим тези въпроси тук в Европейския парламент. Имам предвид по-конкретно и идеята за кодекс на етично поведение и борба с а, изхвърлянето на хранителни продукти. Необходима е и политика, която да се бори с спекулантите. Важно е да се обсъдят е, изпълними програми е, за подобряване на информираността на хората по отношение на е, храните. Парламентът също би трябвало да стимулира такива дискусии, но Милано 2015 е свързан пряко и с постигане на целите на хилядолетието. Те трябва да са постигнати до 2015 година. И именно за това изложението ще бъде повод да се провери доколко са постигнати тези основни цели, тези цели на хилядолетието. На екрана виждате панерното градче. Надяваме се посетителите действително да се чувстват добре дошли, когато дойдат на изложението. Искам да спомена, че проявяваме оригиналност по отношение на изложението Милано 2015, защото организираме тематични кластери. Така Милано 2015 ще бъде различен от предходни изложения. Тук става въпрос за това, че държавите, разбира се, ще имат своите собствени независими павилиони, но те ще са организирани в 9, 9 тематични кластера. Това ще бъде начин отделните държави да изградат взаимовръзки според темата, към която те проявяват особено а, голям интерес. Ето, виждате на екрана а, ориз, какао, кафе, а, зеленчуци, а, зърнени храни, грудкови, а, така че това са различните продукти, по които държавите ще групират своите интереси. Това, е, това се прави за първи път и може да се нарече уникален подход, защото за първ път държавите ще бъдат групирани по такъв начин. Това ще бъде и приносът на Милано 2015. Така че се надявам, че в бъдеще, бъдещи изложения ще надграждат на тази идея. А сега бих искал да кажа, че на 3 май 2013 беше публикувано важно съобщение на Европейската комисия. В него се прави опит да се проследи участието на Европейския съюз в Милано 2015. Бяха определени някои конкретни задачи. проекти. Една от тях е Европейския съюз да присъства в сърцевината на изложението. Организацията все още се дообмисля, но Европейския съюз ще бъде представен като район на отлични резултати и ще бъде в центъра на изложението Милано 2015. Организационният комитет на Милано 2015 вече е, е назначен. Дейвид Уилкинс е, ще участва много активно в организацията. А в заключение смятам, че Милано 2015 ще бъде много съществен принос към политиката на Европейския съюз, така, щото Европейския съюз да стане основно действащо лице в а, тези а, политики. Организаторите в Италия очакват с нетърпение възможността да си сътрудничим много тясно от сега до 2015 година. Така ще осигурим възможността Милано 2015 година да стане едно наистина прекрасно европейско изложение. Европейско изложение, което ще се проведе в Италия и ще бъде първото а, изложение в европейски стил. А, Европа ще играе своята съществена роля на международната сцена и ще определя Международния дневен ред по някой от тези въпроси. Мисля, че всички ние можем да постигнем всичко това и още веднъж искам да благодаря на комисията за възможността да присъствам на това заседание. Очаквам с нетърпение вашите въпроси и обсъждането от тук нататък. Благодаря много, господин Мартина, председателя. Благодаря ви. Този въпрос наистина е изключително важен. Многократно сме го обсъждали тук в нашата комисия. Смятам, че ние трябва да разгледаме подробно въпроса за изложението в нашата парламентарна комисия, като се спрем по-специално на продоволствения аспект. Надявам се, че ние ще можем да допринесем за успеха на това универсално и световно изложение. Сега ще дам думата на колегите, като, както казах, ще започна с колегите от другите парламентарни комисии, след което ще чуем и колегите от Комисията по селско стопанство. Патриция, заместник-председател на Комисията по индустрията, ще започне. Тя е пред... заместник-председател на Комисията ИТРЕ, след което ще чуем и останалите колеги, които искат да вземат думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Добър ден на всички. Добър ден и на господин Мартина. Бих искала най-напред да благодаря на господин Декастро. Комисията ИТРЕ работи ръка за ръка с вашата комисия и действително би било интересно да получим една обща представа за състоянието на хранителните техните продукти като цяло в световен мащаб. Аз се изказвам от името на комисията ИТРЕ, но и от името на комисията ДЕВЕ, в която а, участвам. Това световно изложение, за което чухме преди малко, е изключително новаторско събитие новаторско заради предвидените дейности и заради начина на организация. За разлика от останалите световни изложения, този път не държавата организатор е тази, която задава основния тон. Напротив, тук се дава право на глас и на всички останали държави. Бих искала да благодаря на италианското правителство за тази инициатива. Надявам се, че Европейския съюз ще може да се възползва от нея. Ще трябва да се предвиди някаква програма за участието на Европейския съюз. Необходимо е да включим и всички институции. Говоря за физическо присъствие, но не само. Необходимо е да направим така, защото европейските граждани да могат също да се включат. Казахме, че е необходимо да има сътрудничество между различните парламентарни комисии на нашия парламент, но трябва да има и сътрудничество с държавите от АКТБ. На първо място споменахте вие, храните като а, фактор за устойчиво развитие. Когато говорим за храни, тук включваме селското стопанство и водите. В това отношение се включват и някои програми от научната и развойна дейност. Както може би знаете, разполагаме с три стълба в рамките на Хоризонт 2020. Там са включени основните теми, основните предизвикателства, които стоят пред нас за следващите векове. Там именно са включени и храните. Така че имаме специално предвидена програма в рамките на научната и развойна дейност за тази област. За следващите 7 години сме отделили и средства, които ще бъдат специално насочени към този въпрос. Упоменахме също така и ам, технологиите. Технологиите също са в услуга на хранително-вкусовата промишленост. Всичко, което е свързано с охлаждането, с замразяването на а, храната, също е взето предвид. Затова ми се струва, че трябва да се възползваме от този изключително важен момент, за да може Европейския съюз да излезе на преден план. На второ място, и с това ще приключа, бих искала да посоча и работата на комисията ДЕВЕ в рамките на международното сътрудничество. Ние работим работим постоянно по въпросите за храните, като не забравяме и биогоривата. Господин Мартина преди малко упомена един трети аспект, в който свърза храните с мира. Необходимо е да помислим за основните етапи на развитие. Както знаете, направили сме някои проучвания в това отношение и установихме, че някои европейски предприятия също проявяват интерес. Действително, голям проблем е възвръщането на някои терени в селскостопанския сектор. Води се и борба с разхищ предоставането на храните. Опитваме се да изготвим етичен кодекс, в който да се предвиди обмен на парцели между различните държави. Защото забелязваме, че някои държави разпродават земите си на мултинационални компании. Всичко това трябва да бъде обект на проучване, след което да се изготви и харта. Харта от Милано, която да ни позволи да се борим с това явление. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Тоя, благодаря ти Патриция. Сега продължаваме нататък с останалите колеги. Да чуем господин Дортман. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, господин заместник държавен секретар. Бих искал да ви благодаря за представенето, което направихте. В него вие упоменахте някои доста важни аспекти. Вие говорихте за изложението, за различните конференции, семинари, които ще бъдат организирани. Със сигурност на тях ще се разглеждат теми, които представляват особен интерес за нашата комисия. Вие работите с Европейската комисия, това е чудесно. Доколкото разбирам, предвиждате и сътрудничество с Европейския парламент и в частност с нашата парламентарна комисия. Предполагам, че някои въпроси, които бъдат разгледани на изложението, ще бъдат разгледани в тясно сътрудничество с нашата комисия. Надяваме се, че ще можем да участваме във всички тези дискусии. Наистина се надявам, че ще разчитате на Брюксел и на неговата помощ. Сега нека да чуем Ерик, казва председателя. Благодаря, господин председател. Аз също на свой ред бих искала да благодаря на господин Маурицио Мартина за чудесното представяне и да му благодаря за изключително добре подбраната тема. Това е тема, която живо ни интересува. Разбира се, необходимо е да помислим малко повече върху проекта, който ни беше представен току-що, но така или иначе ще има дискусии, които ние водим непрекъснато в нашата комисия. Тези дискусии ще бъдат водени в контекста на изложението в Милано. По отношение на производството, в рамките на реформата ние е, обсъдихме този въпрос и по-специално, в частност, този свързан с разхищаването на храна страната. Струва ми се, че не може в този контекст да не се възползваме от тази възможност и а, да използваме цялостно възможностите, които ни дава маркетинга. Защото може на европейско равнище и на световно равнище да представим основните предизвикателства в хранително-вкусовата промишленост. Затова, господин председател, ми се струва, че в рамките на нашата комисия е необходимо да положим максимално усилия, за да имаме още по-добра инициатива всяка дейност, която се извършва в рамките на този проект, трябва да бъде обсъдена на по-широко равнище. Тук не става въпрос за някакви краткосрочни цели, не става въпрос за средносрочни и дългосрочни такива. И всичко е много важно в контекста на, на нашата работа. Затова Предложението на господин Мартина е изключително добро и ние в тази комисия трябва да отделим необходимото внимание на всичко, което чухме. Това беше от мен, господин председател. Благодаря ви. Благодаря, Ерик. Сега госпожа Магинес. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за отличното представяне на господин Мартина. Толкова много теми се опитвате да покриете в това изложение, че е малко трудно да се стигне до някакви заключения, защото темата е много сложна. Но а, ви приветствам за структурата, която предлагате на въпросното изложение. По въпрос за селското стопанство, една от ключовите теми, които обсъждаме тук и която поменаха колегите, е темата свързана с семейното селско-стопанско производство. Ключови елемент тук са доходите. И ми се струва, че в нашите заседания трябва да поставим поставим акцента в по-голяма степен върху доходите на фермерите в контекста на колебанието на цените и колебанията на тези доходи. Ние подкрепяме е, селскостопанските производители, но те получават много по-малко средни доходи от е, тези, които получават е, гражданите като цяло. Затова си заслужават да помислим допълнително по въпроса, да мислим не само за доходите на селскостопанските производители, но и на цените, които те плащат. Това е много важно, тъй като това също се отразява върху околната среда. По отношение на изкупуването на земите, обсъждали сме тази тема и в другите комисии. Никой все още не е предложил някакво решение, защото съвсем не е лесно да се намери такова. В Европа трябва да се говори също така и за земеползването. В някои държави, като Ирландия, например, земята е защитена, правото на собственост се защитава в Конституцията, така че темата е доста деликатна. И понякога това, което хората считат, коспанските производители считат за добро, не е задължително е добро за останалите. Затова е необходимо да помислим върху тези конфликти, да се опитаме да ги оталожим и да обединим хората. Разбира се, че не ни се иска да се разхищава храна. Но често съм си мислила по въпроса и съм си мислила, че ако намалим разхищаването на храните, това ще има несъмнено влияние и върху цените. Това влияние може да бъде отрицателно от гледна точка на устойчивото развитие. Разбира се, че не искаме да се разхищава храна, но някак си не се прави връзка между по-малкото разхищение в Европа и недохранването на хората в други части на света. Някак си не се прави връзка между тези две неща, а би трябвало да се направи, така ще се намери решение. Така че се заслужава да помислим по-внимателно по въпроса. Имам някои наблюдения от посещенията, които правя в отделните държава и в отделните държави и по-специално развиващите се държави. Необходимо е да използваме земите по-добре и а, да помогнем на развиващите се държави да използват максимално добре техните земи. Това е несъмнена част от развитието им. Това може да бъде обсъдено и в рамките на изложението, като не забравяме и ролята на жените. Жените играят основна роля в семейното селско стопанство. Така че наистина благодаря ви. Е, изключително е, добър, изключително добър проект имате и се надяваме, че повече страни ще се присъединят към него. Е, благодаря. Господин Търчевски, заместник председателя на комисията, имате думата. Господин министърът каза всъщност какви са проблемите, които ще бъдат разгледани. Позволете обаче да подчертая значимостта на темата, свързана с водата. Това ще бъде един е, проблем, от който ще зависи развитието в бъдеще. Ще можем да разрешим проблемите с енергетиката много по-бързо, отколкото проблемите свързани с вода. Много държави имат сериозни затруднения по отношение на потреблението на вода. Много държави се разбират много бързо, екстензивно, така че въпросът свързан с водата е изключително важен и трябва да намери своето подобаващо място в експозицията. Благодаря. Председателя. Не виждам друг оратор, който желая думата, но ще дам думата на господин Пансари, който също е гост днес. Председател на Магреб. Имате думата. Е difficile capire un po' come la политика естера. Благодаря ви. Малко трудно е наистина понякога да оценяваме нашата външна политика и в това число искам да подчертая значимостта на Магреб по отношение и на предстоящото изложение Милано 2015 година, в което ще се разглеждат ще, развитието на промишлеността, на инфраструктурата, на селското стопанство, на много важни теми, които са изключително значими за цяла Европа. Подчертавам, темите са изключително важни. Продоволствена сигурност, устойчивост на прехраната, всичко това е от много голямо значение и има голямо въздействие върху развитието ни. Разбира се, и въпросът свързан с водата не бива да бъде подценяван. Той е много важен. Много региони има в нашата планета, които са геостратегически и а, политиките им се изграждат върху основните теми, свързани с водата и прехраната. Всичко това има значение и а, по отношение на мобилността на хората. Е, не само граждански войни карат хората да напускат родните си места, но и много проблеми свързани с е, околната среда, въпроси свързани с оцеляването също ги потикват да напускат родните си места. Именно поради тези основания, освен въпроса свързан с производството, научно-развойната дейност, е, бъдещето на селското стопанство и храните, не бива да забравяме проблема, свързан с развитието на външната политика и този въпрос трябва да намери своето място в изложението в Милано. Дали не бихме могли да разглеждаме въпроси, свързани с протокола от Киото и последствията, движението, което, на което ставаме свидетели след протокола от Киото. Това са теми, които ще бъдат от значение за страните, които ще участват в изложението. Според мен би било много полезно да се заемем с тези трудни теми. Нашата планета е изправена пред тези трудни проблеми, трябва да ги разрешим. Благодаря, председатели. Благодаря, благодаря на всички колеги, които взеха думата. Наистина ще трябва да вложим много съвместни усилия, за да можем максимално да оползотворим предоставената ни възможност. Обеден съм, че ще има голямо участие от наша страна, от страна на комисията ни, от страна на Европейския парламент в изложението. И сега позволете да дам думата отново на господин Мартина, който да отговори на зададените въпроси и направени коментари след което ще продължим с работата на нашата комисия. Имате думата. Благодаря. Благодаря отново за предоставената ми възможност, господин председател. Благодаря на всички вас, които се изказахте. Отбелязах си казаното от вас. Изключително позитивни бяха изказванията ви, много интересни идеи изложихте. Мисля, че когато говорим за планиране на дейност, е, разбира се, и Европейския съюз ще участва активно в хода на изложението и ще изиграе ключова роля. Мисля, че ще бъде много важно да гарантираме, ангажираността на Европейския съюз. И ние, разбира се, ще е, работим изключително активно в тези 6 месеца, когато ще тече изложението в Милоно. Обедена съм, че и вашата комисия ще участва активно във всички аспекти на дейността, която предвиждаме. Аз съвсем накратко успях да засегна основните аспекти на изложението е, можете да си представите колко много други интересни въпроси ще бъдат разглеждани. Водата, например. Ние бихме желали да продължим е, да работим по тази тема и в е, изложението в Милано, за да можем в крайна сметка да предложим изпълними инициативи и по тези проблеми. Мисля, че от сега до 1 май 2015 година ще трябва да работим е, с всички сили във всички наши институции, за да може максимално да се възползваме от възможността, която ни предоставя Милано 2015. Това е една платформа за водене на диалог на световната сцена и мисля, че Европа би трябвало да използва максимално тази възможност. Освен това, може да укрепи и развива своите международни отношения по време на форума. Затова е необходимо да вложим нужните усилия в подготовката на изложението в Милано. За нас Милано 2015 е всъщност само част от европейския проект. И колкото повече време минава, толкова осъзнаваме, че или събитието изцяло европейски по своя характер, или просто то няма да може да се развие така както би трябвало. То не е национално, не е италианско, затова трябва да вложим всички усилия в него. Благодаря. Председателя, много благодаря, господин Мартина. Благодаря на италианската делегация от е, пар... италианското правителство. Прощавайте. След една минута ще продължим е, да работим по десета точка от дневния ни ред. Bene, колеги, riprendiamo i lavori. И така, колеги, нека да се върнем на нашата работа. Десета точка. Регионална марка за качество към добри практики в економиката на селските райони. Доклад собствена инициатива на колегата Ерик Андрие. Както сте видели, проекто доклада съдържа интересни разлисми, размисли относно интелектуалното териториално развитие, като се включват различни отрасли, участници в региона. Също така основното внимание, което е отделено, е върху регионалната марка за качество. Ерик, имате думата. По-нататък ще дадем думата и на ораторите, както обикновено. Oui, merci, euh, благодаря ви, господин председател. този доклад не се разглежда специално а, селското стопанство. Идеята е да се заложи въпроса за развитието на селските райони в по-глобален план оглед на економическото разнообразие е, на територията на Европейския съюз, съм вложил в този доклад по собствена инициатива идеята за необходимостта от развитие на нов модел за развитие на всички селски райони. Струва ми се, че много хора са зависими от това. Ако имаме по-добра организация, по мое мнение, хората ще разполагат с по-добър шанс да се възползват от глобализацията и от промените в днешното общество. Бих искал да разсея едно двусмислие, което може би е залегнало в заглавието на доклада, по-специално термина марка. Някои от вас може би считат този термин като обратното на ам, географските наименования, указанията за происход и така нататък. Не, това съвсем не е така. Тук става въпрос за териториална марка. Това е една марка чадър, която покрива усилията на всички. Тя включва усилията не само в рамките на производството, но и е, услугите също така. Всички сектори, които по един или друг начин се отнасят до селските райони, влизат в този контекст. Тази марка включва всички е, оператори, публични и частни. Идеята е да осигури приобщаващо включване и развитие на територии, е, като се а, вземат предвид и вече съществуващите марки. Тук съвсем не става въпрос за замяна или за конкуренция. Напротив, идеята е да имаме допълняемост и синергия, всичко това обединено около една обща цел. Идеята ни тук е да излезем от традиционния секторен подход на развитие, традиционен подход, който води до обедняване на селските райони. Бихме искали да се насочим като междусекторно партньорство, за да имаме добавена стойност и повече работни места. Очевидно е, че селскостопанската дейност е от съществено значение за оцеляването на селските райони. Затова и различните дейности трябва да отговарят на нуждите на съответното население. Термина селско стопанство не е достатъчен да се осигури живот на съответното място. Всеки ден ни се доказва, че съществуват модели на оцеляване, но и че трябва да бъдат създадени нови такива. В Южна Франция и в югоисточна Франция си имаме такъв термин, в Италия се използва друг термин, но най-сполучливия модел, който познавам е, може би, модела, който се използва в един регион в Южна Франция. Там се използва един модел от 90-те години. В какво се изразява този модел? Групирани са а, оператори от два департамента във Франция. Те се объединяват около идеята за културното а, и селскостопанско наследство. Има доста филиали, които действат а, с оглед на постигането на подобна цел. Например, телешкото месо, агнешкото месо, сиренето, плодовете, зеленчуците. Има дейности по отношение на всички тях. Освен това, в търговските вериги, както и в занаячийските ателиета, може да се намерят продукти на тези производители. Необходимо е също така да се изработи и някаква харта, която да бъде основа на подобно партньорство, като е възможно да се създадат и специфични харти в зависимост от конкретните продукти. Необходимо е да има добавена стойност от дейността на всички тези производители, която да доведе и до нови работни места. Необходимо е да има връзка между отделните производители, да има взаимодействие между тях. Всички трябва да бъдат солидарни. Овчаря с производителя, производителя с превозвача, превозвача с социалния представител. По този начин цялата дейност има смисъл и се създават връзки на съответната територия. Същото се отнася и до конкретните техники важно е да има подобни връзки. И колкото по-близки са отделните звена на веригата, толкова по-добре. Отделните звена, които включват бакалията, месарския магазин и така нататък. И колкото по-близки до едни до други са тези звена, толкова сме по-солидарни и към съседа. Тоест тук не сме в контекста на конкуренция, напротив, тук сме в контекста на сътрудничество, на съгласуваност и от тук ще дойде и тази добавена стойност. Знаем, че имаше един проблем с свинското месо. Свинското месо от този регион в Южна Франция, за който ви говорих обаче, не пострада от кризата и болестта по свинете. Защо? Защото там имаше а, връзка между хората. Хората поставиха на преден план историята на техния регион и производството на съответния продукт. Затова и ние трябва да помислим дали не бихме могли да изработим нов модел на развитие. Във връзка с политиката за развитието на селските региони е необходимо да знаем, че вече са на лице някои инструменти, които могат да се използват за подобряването на качеството на съответния терен трябва да играем водеща роля в това отношение. Освен това, както знаете, е възможно инициативата да може да се прилага на цялата територия, благодарение на фонда за рибарство, например може да използваме многосекторен подход, който да финансира няколко проекта на една и съща територия. Бихме могли да включим и тематичните програми в оперативните програми на Европейския фонд за развитие на селските региони, за да може да се мобилизират повече средства. Аз обаче считам, че в този контекст на глобализация е удачно да се получи официално признаване на териториална марка за качество на европейско равнище. Тя ще позволи разработването разработването на териториални проекти. Ще позволи също така пазара на стоки и на услуги в този сектор да навлезе в една нова динамика. Това искане за признаване на нов модел на устойчиво териториално развитие е важна. Тя ще включи всички сектори, които по един или друг начин са свързани с селските региони. Аз много добре осъзнавам какво означава термина а, устойчиво развитие, термин, който се използва и в рамките на селското стопанство. А, приканвам а, всички ви а, да направите конкретни предложения, които биха могли да доведат до подобряване на моят, моят доклад. Благодаря ви. Благодаря, Ерик. Продължаваме с ораторите, заявили желание за изказване господин Дорфман. Благодаря. Вече много години в областта на лидер, както каза и а, докладчика, се разработват интересни подходи и модели – в този контекст. Надявам се, че в следващия програмен период ще можем да развием още повече това сътрудничество, за да покрием различните отрасли в рамките на селското стопанство, а да отидем и извън него, защо не. Обаче, при реформата на втория стълб вече има такъв подход – няма нужда да приоткриваме топлата вода. На европейско ниво имаме система за качество, регионална марка за качество – възоснова на различните етапи, географско наименование, происход и така нататък. Това са етикети, е, свързани с е, определяне на конкретен, например, планински райони и проче. В миналото комисията предприе стъпки с цел гарантиране на всички тези етикети, марки и указания – да могат да отговарят на своето съдържание, на общата рамка, така че нещата да бъдат и ясни. Тук в тази комисия преди една година ние дискутирахме законодателните актове, свързани с качеството, с указанията. Така че тогава ние казахме колко малко европейските потребители разбират от тези етикети. Паралелно с това обаче ние въведахме и нова система за марка и не е много ясно какво точно се сертифицира, когато се говори за качество, дали се получава право за използване на е, етикет, защото просто произлиза от конкретен географски регион или има въп... някакъв начин за оценка на качеството на стоките. Така че ние объркваме потребителите в известен смисъл и не постигаме нашата цел. Вече имаме възможност в рамките на втория стълб на ОСП да имаме регионална марка за качество. Така че, съвсем честно казано, не оставам с впечатление, че този е въпрос с марка за качество, указание, би могло от тук нататък да ни доведе до по-високи нива на разбиране от страна на потребителя. Потребителите, според мен, и сега не могат съвсем да разберат всичките етикети. Така че, когато става въпрос за защитено географско, защитен географски происход, когато става въпрос за указания, когато става въпрос за конкуренция, конкуренция. Може би ако въвеждаме нови марки и етикети, ние всъщност ще осложняваме процесите и ще намаляваме шанса за истинска конкуренция. Трябва много внимателно да анализираме проблема, за да решим какво ще помогне на е, земеделските стопани, за да може в крайна сметка да има успех цялата система от указания марки и етикети. Не би трябвало просто да създаваме нови въпроси, които да си задава потребителя. Благодаря. Председателя. Благодаря. Херберт. Гарсия, имате думата. Благодаря, господин председателю. Трябва да ви кажа, че съм съгласна с колегата Дорфман по този въпрос. Господин Андрия, вие казахте, че не възнамерявате по никакъв начин във вашия доклад собствена инициатива да изтласкате останалите наименования, етикети, особено происход, географско указание. Добре, но комисията би трябвало наистина да обсъди възможността за е, една такава регионална марка за качество. Дали това всъщност ще бъде гаранция за успешно местно развитие? Каква ще бъде връзката с останалите указания, наименования, за които вече имаме гаранция? Вече имаме най-добрите е, инструменти, с благодарение на които можем да гарантираме високото качество на нашата храда указания за географски происход, например. Това доказва, че нещата вървят добре в ОСП по този проблем и марката Европейски съюз е известна както на вътрешния пазар, така и извън общността. Така че е, въпросът ми е, е как е, опитвате се всъщност тази нова марка ще интегрирате ли във вече съществуващите указания и марки? А, мисля, че създаването на нови марки трябва да се постави под, под въпрос. Трябва да видим какво работи от нашата система, да не налагаме един пласт върху друг пласт. По този начин ще се създаде объркване. Вие твърдите, че няма, но според мен ще се създаде такова объркване. В Комисията по селско степонство дискутирахме тези въпроси, когато дискутирахме целия пакет за качеството. Казахме, че има свръх а, норми и когато има прекалено много разпоредби, последствията са негативни, объркваме потребителите. Според мен все още не сме освоили напълно всички средства и инструменти, с които разполагаме. Е, опасявам се, че ще вървим в обратна посока на замисъла. Вече съществуват етикети, които дават е, индикация за происход географски. Всички региони имат възможност да укажат откъде е стоката, от Риоха, от Бордо, например, или от друга да Всеки може да заяви това да се отрази върху етикета. Можем да поискаме да се добавят конкретни характеристики към вече утвърдените етикети и указания. тук може би вече излизаме извън обхвата на селско-стопанските стоки и продукти. Отиваме на един на едно по-високо ниво. Обхващат се и други стоки и продукти. Според мен, вниманието трябва да бъде насочено към по-голяма взискателност по отношение на съществуващите инструменти, а да не създаваме нови. Благодаря. Председателя, благодаря. Патреал Невес. Е, eu devo dizer que sou uma fervorosa е, adepta de tudo o que sei. Благодаря ви, господин председател. Аз съм горещ защитник на а, всичко, което се отнася до интегрираното сътрудничество. Обедена съм, че по този начин се стига до рационализиране и на финансовите средства. По този начин се постига и оптимално използване на човешките ресурси, което води и до по-голяма ефективност. Същевременно обаче в контекста на темата, която обсъждаме днес, трябва да призная, че имам някои е, съмнения. Тази е, ненамеса в съответните сектори и интегрираното е, сътрудничество, по мое мнение, това не е най-доброто решение. Докладчика осъзнава, проблема, който изтъкнаха и останалите колеги. Господин докладчик като съзнава, както казах, факта, че може да има конфликти в някои региони че може да се стига до дублиране на усилията и същевременно а, ни се представят а, някои пътища за заобикаляне на проблема, но не съм сигурна, че това е най-доброто решение. Тук говорим за качество. Качество на а, хранителните продукти. Действително, секторният подход – е единствения, който дава достатъчно гаранция за качество на регионалните продукти. Ако има марка, която да бъде широко обхватна, то тя няма да може да осигури същото качество на всички продукти, които носят тази марка. Това от своя страна ще навреди на качествените продукти, които действително са качествени, при положение, че на европейско равнище имаме марка, която може да а, осигури достатъчно качество информация на потребителите. Това, което искам да кажа е, че може да се стигне до злоупотреби и да се окаже така, че някои продукти, които не са а, толкова качествени, могат да минат за качествени, само защото а, са носители на тази марка. Не е възможно да имаме толкова широко обхват на марка. Това е което искам да кажа. Възможно е това да доведе до спад в мотивацията на производителите, защото тези производители, които действително произвеждат качествени продукти, ще преживеят това като несправедливост. Някой да се възползва от марката. Просто в един момент на пазара ще настъпят много продукти, които ще бъдат носители на тази марка. Той ще има много марки мерки, които ще убият единната марка, която съществува по-настоящем. Затова трябва да сведем до минимум броя на марките, за да може те да са носители на някаква идея индикации за происход, географски указания. Нека да изберем малък брой марки, защото в противен случай всички ще пострадат. Никоя от тези марки няма да бъде достоверна. Не ми се струва, че ще спечелим много, ако последваме а, примера, който ни даде докладчика. Ето защо бих искала да помоля докладчика да вземе предвид а, нашите коментари. Всички ние, в крайна сметка, преследваме една и съща цел – да се повиши качеството на европейското производство. Но за това е необходимо да помислим коя е най-добрата стратегия за постигането на тази цел. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за това, което ни представи. Мисля, че всички ние подкрепяме идеята за необходимостта от разработването на една интегрирана програма. Това може да бъде и под формата на съвместни действия, което да даде нов живот на развитието на селските райони. Така ще бъдат въведени, най-общо казано, нови дейности там. Стратегическите цели на програмата могат да бъдат привлекателни. Както се казва в доклада, те могат да обхващат различни аспекти, включително и туризма, семейните стопанства и така нататък. Но искам да спомена същите съмнения, които бяха а, споменати вече от преждеговорившите по отношение на тези регионални а, марки за качество. А, системите за качество в Европа са известни. Аз самата съм била докладчик по тази тема и ние непрекъснато обсъждаме тези въпроси, обменяме идеи, виждания но основното, което ни притеснява, е разпространението на най-различни марки на европейско ниво по отношение на селскостопанските продукти. В крайна сметка това обърква потребителя. Така че, след като направим преглед на структурата и започнем да изпълняваме новата директива за системите на качество, ще има различни стандарти за качество, на които трябва да отговарят продуктите. Ние трябва да сме наясно, че европейската политика изисква да предоставяме и необходимата информация на потребителя за качеството, за състава на продуктите, декларация за происход, географски указания и така нататък. Така че ако правим сравнение на нашата система за качество с други подобни, се оказва, че ние сме по-малко строги, по-малко стрикни при спазването на стандартите. Така че е, в различни държави сме водили на разговори, провеждали сме срещи по тази е, проблематика и е, дори и днес в момента съществуват съществува информация за регионалния происход на редица продукти и това само по себе си е етикет за качество, но не отговаря на някакви системи за качество, които трябва да бъдат спазвани. Това означава, че производителите които произвеждат продукти със съответните декларации за происход или със съответните географски указания, са в неизгодно положение в известен смисъл. Същото въжи и за потребителя, защото има страшно много етикети за качество, така да ги наречем. Така че аз мятам, че докладът би трябвало малко да се преработи и да се разгледат различните възможности за е, интегрирани действия за развитие. Да се помисли за тези системи на качество и да е ясно на какви съвсем ясни стандарти трябва да отговарят продуктите, които носят такава марка. Освен това, трябва на потребителя да бъде предоставена информация, така, защото той да разбере, че тези продукти отговарят на системите за качество. Надявам се, че в периода, в който ще представяме своите изменения по доклада, ще се стигне до неговата преработка. Аз определено смятам, че трябва да се подкрепят производителите, които произвеждат стоки с съответната декларация за происход или географски указания и да видим как това може да бъде обвързано с стратегии, за развитие по програмата Лидер и други подобни. Благодаря. Благодаря, председателя. Господин Агню, заповядайте. Благодаря, господин председател. Тази тема за регионалната марка за качество е едно минно поле. Ще дам три примера за иллюстрация как всичко това може да се окаже много объркващо. Понякога става въпрос за някаква генерична рецепта, примерно сиренето чедър. Чедър е географски район, това е един район, но сиренето, което носи това наименование, отговаря на една определена рецепта за производството му. Няма нищо общо с региона, няма нищо конкретно в този регион, което да определя сиренето с по-добро качество. Но, примерно, сирено е Стилтън или Малбари или Пай с наименованието Малбари е свързано с британската традиция в производството на тези продукти. Те обаче трябва да получат съответното разрешение, за да носят този, е, това наименование за происход от Европейския съюз. Според мен това е абсолютно неправилно. Това трябва да бъде решение на държавата членка. Да видим каква е другата страна на монетата. Тогава, когато географското наименование е изключително важно. Примерно, отглеждането на домати, извинявайте, на, на картофи, може да бъде обозначено като такова, стига за почвата да е черна, чернозем картофите могат да бъдат с какъвто ще да е, е, от какъвто ще да е сорт, но все пак те получават това наименование. А, освен това има и едно наименование на уелски заек. Това няма нищо общо с заека, но Европейския съюз може да обърка нещата допълнително, ако се намеси в това отношение. Затова предлагам държавите членки сами да определят онова, което е важно и което отговаря на техните традиции. Благодаря. E Благодаря, господин Агню. Господин Хансен. Благодаря, колеги. Благодаря най-напред на докладчика. Няколко коментара по доклада, ако ми позволите. Най-напред, струва ми се, че изключително положително в този доклад да се предвиди допълнително териториално сътрудничество между отделните държави. Това е много важно в контекста на селското стопанство. Действително важно е селскостопанските райони да продължат да си сътрудничат. Бих искал да благодаря на докладчика за извършената от него работа и бих искал да поздравя като цяло парламента за това, че работи по въпроса. По регионалната марка няколко коментара и няколко въпроса, ако ми позволите. Разбира се, ще работим в тясно сътрудничество с докладчика и с докладчиците в сянка. Както казаха и преждеговорившите, когато говорим за регионална марка за качество, това всъщност е неофициален термин, който назовава предложението в доклада. Нямаме официално признаване от страна на комисията на термина регионална марка за качество. Както казаха и останалите колеги, трябва да помислим каква е взаимовръзката на тази марка с останалите марки за качество. Докладчика изготвил доклад и в точка 7 бих искала да попитам дали тук си имат предвид услугите и туризма. По какъв начин ще включим услугите в този контекст? Действително, междусекторното сътрудничество е много важно – Доста се работи по въпроса на национално равнище и на регионално равнище, за да може да се засили териториалното сътрудничество. То е много важно, още повече, че в момента навлизаме в, новен, в нов извинете, бюджетен период. Може би е важно да подчертаем, че е добре да използваме вече съществуващите инструменти. Както каза докладчика, нуждаем се и от нови инструменти, но а, когато обсъждаме доклада в бъдеще, ще се спрем по-подробно на този въпрос. Струва ми се, че е добре както се казва в доклада, да се намери, да се стигне до добро хоризонтално и териториално сътрудничество. Въпросът не е свързан само с публичния сектор и бизнеса. Частният сектор също участва в местното селскостопанско производство. Ще се спра на този въпрос, когато водим и по-широка дискусия и когато обсъждаме измененията. По параграф 7 и предлаганата тук система, както и официалното признаване на марката и връзката й с другите Всъщност, може би в това отношение ще внеса изменения. Благодаря. Благодаря на господин Йохансен. Сега госпожа Кланс. Благодаря, господин председател. Докладът Докладите по собствена инициатива нямат е, въздействие върху законодателството, но това, което е написано черно на бяло, си остава там и затова приветствам обстоятелството, че толкова изказвания имаше по доклада тази сутрин. Бяха повдигнати много въпроси. Нека да кажем, че не, не са ни необходими нови а, марки. Имаме си достатъчно и, так, и сега. А, въпросът е да поговорим как по-добре е да рекламираме, а, да популяризираме онези, които вече съществуват. Именно това е целта. И затова в доклада трябва да насочим усилията така, защото нещата да не тръгнат в неправилна посока. Да не тръгнем в посока, която и без това не ни е необходима. Защото в момента ние се движим по един много добре а, трасиран път. Имаме си необходимите инструменти за това. Така че докладчика може би, може би трябва да помисли как да преработи този доклад така, че да не а, изхвърлим онова, което вече дава добри резултати, а евентуално да го подобрим. А, мисля, че когато се върнем в къщи, не трябва да започнем да искаме нови регламенти, нови, ново законодателство от комисията, по смисъла, примерно, на параграф 7. Аз произхождам от един регион, който има много положителен опит от работата по европейските правила и регламенти. имаме инициативи, които не са обвързани само с селското стопанство, с производството на хранително-вкусовата промишленост, с туризма. На практика всеки, който има интерес към развитието на региона, включително към развитието на туризма в региона, дава своя принос към е, рекламирането на тези регионални марки. И опитът ни е много положителен. Така че е, тези инициативи е, трябва, според мен, да не идват е, непременно от Европа, а да идват от е, местните хора. Това, според мен, е важно и трябва да се каже в параграф 7 именно това. Мисля, че трябва да се дадат и примери за добра практика, защото има примери, които показват как хората съвместно е, могат да обединят усилията си, за да е, рекламират е, своя регион. И ако подобни инициативи се е, подемат от е, европейското равнище, те могат да дадат, да, да ни направят лоша услуга. Така че трябва да се подпомагат онези аспекти в доклада, които вече са положителни, които вече могат да, да дадат добри резултати, но да не искаме всичко да се прави на европейско ниво. Благодаря на госпожа Клас, председателя. С това приключваме желащите, с желащите да се изкажат. Приключваме по списъка. Има ли представители на комисията? Михаил Ерхард тук ли е? Иска ли е да вземе думата? От името на комисията бихме искали а, да кажем нещо във връзка с географските указания, указанията за происход. Вече разполагаме с добре установени марки в това отношение на европейско равнище. Тези марки се отнасят до конкретни продукти, които се произвеждат и в конкретен а, регион. Единствено тези а, признати на европейско равнище марки за географски указания и указания за происход имат право да посочват тази регионална специфика. Що се отнася до качеството, което не е пряко свързано с происхода на продукта, т.е. качество, което се отнася до всички продукти, член 17 от бъдещия регламент за развитие на селските региони, регламент, който беше прият току-що, но още не е влязъл в действие, признава и конкретна марка за качество на европейско равнище, като се отпуска по подкрепа само за продукт, чието качество се отнася до всички продукти, а не е пряко свързано с конкретния регион. Що се отнася до местните марки етикети, ви напомням, че през 2010 година излязохме с насоки по отношение на доброволческото сертифициране за хранителните продукти и селскостопанските продукти, така че вече разполагаме с съобщение на комисията в това отношение. Създаването на акт или на харта за качествени регионални продукти за определен регион ми се струва, че може да навреди на географските указания и указания за происход като цяло. Подобна регионална марка може да доведе до объркване на потребителя. Понятието за регионална марка за качество на европейско равнище е понятие, което може да бъде обект на спор. Да не забравяме член 34 от договор за функциониране на Европейския съюз. Ако имаме такава марка, може да се стигне до съдебен спорт. Ето защо Европейската комисия не може да подкрепи създаването на регионална марка за качество благодаря. Eh, благодаря на комисията. Благодаря, господин Харт. Сега от господин Андрия, отново имате думата. Си, президент. Да, благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на всички колеги, които взеха отношение. Струва ми се, че всеки един от вас е разбрал, че аз не отделях толкова голямо внимание на марката. Аз отделих необходимото внимание на регионалното развитие. Много се говореше за марка в областта на селското стопанство. Днес се създават много марки за географско указание, указание за происход и така нататък, но това не е достатъчно за нашите територии, за да може да се поддържа а, живота на хората в тези територии. Както казаха и някои от ораторите, необходимо е да се намери конкретен метод, който да позволи на хората да осъзнаят необходимостта от сътрудничество. Селскостопанското производство и селскостопанската дейност е много важна, но тя не трябва да се гледа отделно от а, туризма, от а, социални аспекти и така нататък. Именно това съм а, казал и в доклада си. Може би погрешно се изразих преди малко. Аз не виждам какъв друг термин да използвам, освен регионална марка за качество, но моля ви не забравяйте, че не това е сърцевината на доклада а, можем да намерим някакъв друг термин, някакво а, друго понятие, за да не се стига до объркване. Но нека да не объркваме продукта с метода на производство. Това, което съм казал тук е, а, че се нуждаем от някакъв метод, който да позволи на всеки един регион да гледа напред към собственото си развитие. По-настоящем, разбира се, че съществуват, без значение дали искаме или не, различни регионални марки в Европа. И в Европа се произвежда какво ли не. И именно от тук възникна и необходимостта от марката за качество за происход. Опитвам се да изпреваря събитията и да ам, изработим някаква рамка, за да може да са по-ясни нещата. Така че динамиката, която се развива в една или друга част на Европейския съюз, трябва да бъде контролирана, за да не се стига до събития, които да противоречат на идеята за географското указание. Струва ми се, че трябва да поставим друго яче въпроса, като имам предвид това, което чух от колегите, но със сигурност не може да не поставим въпроса за селскостопанското развитие. Този въпрос е важен и за Комисията за селско стопанство и Комисията за развитие. Много често в тези комисии се обсъжда последния етап от реформата и по мое мнение това трябва да ни наведе и на една друга мисъл. Какво правим с селските региони? Те са втория стълб. Днес имаме селскостопански сектор и сектора на селските региони. Така сме ги разделили в фонда. За това е необходимо и по различен начин да гледаме на начините на намеса в тези два сектора. От економическа гледна точка е необходимо да вземем преди тази специфика. Темата съвсем не е простичка. За това трябва да помислим за метода, начина по който бихме могли да мобилизираме оператори, преговорите и да ги накараме да работят ръка за ръка. Това исках да добавя, господин председател. Много внимателно изслушах колегите и наистина съм доволен, че предизвиках толкова много реакции. Това беше идеята на доклада по собствена инициатива да размърдам малко мозъците на колегите. Няма никакво съперничество между подхода, който аз предлагам и подхода, който вече се прилага. Необходимо е просто да помислим за това, което ще правим средносрочен и дългосрочен план, за да няма цялостно съсредоточаване на всичко в градските региони. Благодаря ви. Bene, grazie caro Eric, penso sia stato un Много благодаря. Ерик, много интересна беше дискусията. Ще имаме възможност да се върнем към темата по-късно, за да вземем решение как да учетем различните гледни точки и съображения, които бяха изказани. Така стигаме до последната 11 точка от дневния ред – контрол и дейности, свързани с оглед гарантиране прилагането с законодателството в областта на храните, фуражите, правилата относно здравеопазване, животните, хуманно отношение към тях, здраве на растенията, растителен, репродуктивен материал. Госпожа Брита Раймес е докладчик. Имате думата. Ето Брита, сори. Един момент обаче. Напомниха ми, че не оповестих крайния срок за внасяне предложение за изменение на доклада на Андреас. 1 октомври е крайния срок. Трябва да приемам доклада на 25 ноември. Извинете, че пропуснах. И така, доклада на госпожа Раймърс. Както вчера чухме, на заседанието на комисията целият пакет от актове за здравето на растенията и животните в крайна сметка са насочени, е, е насочено към модернизиране, усъвременяване на съществуващото законодателство и за това във връзка с това давам и думата на Брита да направи своето изявление по темата. Днес ще имам заседание с председателя на Комисията по околна среда, така че се надявам, че ще можем да стигнем до решение, което е приемливо и за нашата комисия. Имате думата, госпожа Раймерс. Да, благодаря ви много. Радвам се, че имам тази възможност да направим първа размяна на мнение по този много важен въпрос. В доклада относно контрола, целта на комисията, така както се описва, е – да гарантира най-доброто възможно изпълнение на стандартите в цялата хранителна верига. Е, модернизиране, усъвременяване на всички аспекти, свързани с е, е, защита на съответно хранителните продоволствия и а, се надяваме, че ще се стигне и до упростяване, така че всъщност от 70 да се стигне до 5 акта. Комисията се надява да може да се премахне административното бреме, което тежи на земеделските стопани и в крайна сметка да се разчита изцяло на препоръката от научните среди. Освен това, се надяваме, че ще можем по-ефективно да водим битка срещу вредителите и срещу болестите сред животните. Контролът следва да се усъвремени като се усилят е, и правомощията и изпълнението на актовете от страна на местните власти, да се изпълнява по-ефективно проверката, инспекцията, така че в крайна сметка ефективно да се защитават потребителите, да се гарантира защита срещу вредителите и болестите при животните да се одобри системата, свързана с гарантиране качеството и безопасността на храните. би трябвало специално внимание да се обърне към дребните производители, така че техните да не бъдат претоварени с е, съответно нови изисквания. Държавите членки следва да наложат финансови санкции, които да имат възпиращ ефект при злоупотреба. Тук засягам въпроса свързан с е, конското месо. Необходимо е да има е, конкретни мерки, които да спират е, бъдещи подобни прояви ако 70-те акта се сведят, сведат до 5, Сами разбирате, че ще се предоставят и сериозни правомощия на комисията в, в, под формата на делегирани актове. Ние много внимателно трябва да подходим тук, взимайки решение какво можем да оставим на правомощията на, на комисията, за да може парламентът, както и държавите членки, да запазят правото си да имат по свое усмотрение право за решение. Що се отнася до различните такси, следва да разгледаме и този въпрос, но в крайна сметка не бива да забравяме субсидиарността. Необходимо е да гарантираме държавите членки да могат да спазват е, регламентите, но от друга страна е необходимо и съответно е, да има правомощия и комисията относно формиране на е, набор санкции и други мерки. Що се отнася до обхвата на регламента за контрол, можем да кажем, че той е доста широк но що се отнася до качество и а, безопасност на хранителната верига, трябва да имаме предвид производителя, търговците и а, има притеснение тук, че може би ще се наложат още бюрократични а, пречки пред земеделските стопани. Трябва много внимателно да подходим, така че това да не се случи. Освен това, трябва да имаме предвид какво ще е въздействието върху актовете в държавите членки. Отново повтарям, от 70 актовете ще се намалят до 5 Интересно е какво ще предложи комисията, но е важно да знаем и дали предложението ще бъде изпълнимо от страна на държавите членки. А, може би ще се засегнат области, които комисията по принцип не възнамерява да засяга. А, ще предстоят много интензивни дискусии между групите, докладчиците в сянка. Ще трябва много внимателно да подходим, имайки предвид е, интензивния характер на е, дебатите, които ни очакват. Не бива да пропускаме нищо, не, нищо не бива да ни обегне. И в крайна сметка пакета трябва да бъде такъв, че да отговори на предизвикателството на бъдещето. Благодаря ви. Председателя, благодаря, Брита. Господин Гарсия. Госпожа Гарсия. De la, de la Чухме позицията на госпожа Раймърс. И всички ние искаме този доклад, но и, и тук има много нота приложението на а, законодателството вероятно ще засегне и други отрасли извън хранителната верига. Така че трябва да решим дали екоземеделието и а, указанията за происход, указанията за географски а, район ще бъдат обхванати от а, това законодателство или не. А, трябва да решим дали искаме и други форми на официален контрол. Това като че ли не стана ясно и трябва да видим дали не трябва да се заличи главата посветена на неофициалния контрол. Комисията като че ли прави опит да разшири обхвата на делегираните актове и на актовете за изпълнение. Като че ли комисията е прекалено амбициозна и се опитва да се намесва в дейности, които не са в нейните правомощия. Има и други а, участници в процеса на ниво Европейски съюз, например Европейския парламент Имаме различни примери, в които комисията се опитва да разшири е, обхвата на различните делегирани актове, актове за изпълнение и има различни е, извинения за това, че се търси по-добра ефективност, например. Що се отнася до таксите, е, и дейностите, които трябва да се администрират от институциите, които се занимават с здравеопазването, трудно могат да бъдат приложени в държави като моята родина, например, защото в тези държави данъчните органи събират съответните такси и ще трябва да се приеме друго законодателство, което да реши този въпрос, въпросът с данъчните приходи. А, освен това, има и правомощия, които са изцяло правомощия на държавите членки. Въпросът за субсидиарността, като че ли тук малко остава в страни. Комисията иска да се ангажира с проверки в трети страни и мисля, че комисията отива твърде далеч тук. Благодаря. Благодаря на госпожа Гарсия. Председателя, не виждам други желащи за изказване, така че давам думата на комисията. Господин Глал, заповядайте. Госпожа Глал. Благодаря, господин председател. Две бележки, може би. Или по-скоро една основна такава, с която ще започна. Това проекто предложение или това предложение не е а, изготвено от нищото, не е дошло от нищото. Вече съществуват е, официални е, контролни механизми. Регламент 882 от 2004 година споменава именно тези въпроси, въпросите, които бяха споменати от преждеговорившия. И въпросът за таксите и компетенциите на съответните компетентни органи, които извършват формалния контрол в държавите членки. Така че това е основното, което ме притеснява. По-конкретно по таксите. Законодателството, което е в сила в момента, е приложимо и изисква задължителното прилагане на такси само в определени дейности. Примерно, само някои определени оператори, в, а, които работят по хранителната верига, трябва да плащат определени такси според това а, предложение. Целта е да се създаде равнопоставеност за всички които в момента са обект на контрол и на такси, заедно с останалите те трябва да бъдат равнопоставени. Не се споменава начина по който се изчисляват тези такси. Споменава се общия принцип, че те трябва да бъдат изчислени на база на разходите, но разходите са различни в различните държави членки, следователно и таксите ще са различни, защото те ще отразяват стандарта и цените и разходите в отделните държави членки. По конкретния въпрос за биоземеделието, указанията за происход, географските указания, те са обхванати тези теми. Може би основната промяна а, в сравнение с съществуващото положение е а, приложното поле на регламента. Т.е. компетентните органи, които изпълняват някакви функции по цялата хранителна верига, като се започне от първичното производство, пазара, маркетинга и така нататък, ще бъдат обвързани с задължение за официален контрол от страна на държавата членка. По делегираните актове. Действително, един важен нов аспект в това предложение е, че се дава възможност делегираните актове да бъдат прияти е, и да наложат е, конкретни изисквания за контрол в конкретни сфери. Ще го кажа последния начин. Необходимостта е, Потребностите, на които цели да отговори настоящия документ, са в конкретни сфери. Примерно, инспекциите на производството на месо или на органичното замеделие или на указанията за происход или географските указания. Всички тези дейности се подчиняват на конкретни изисквания и съответните компетентни органи, държавите членки имат конкретни изисквания, залегнали в законодателството. Така че в настоящия документ се дава правомощия за налагане на конкретни изисквания в отделните сектори, в отделните отрасли, където това е необходимо. Ще спра до тук за сега. Благодаря на комисията, председателя. А сега отново давам думата на Брита Раймърс. И нека да напомня, че срока за представяне на корекции е 11 ноември. Да, благодаря ви за изказванията. Мисля, че имаме достатъчно време за много подробно обсъждане на онова, което ни се струва проблемно или онова, което смятаме, че можем да подкрепим. Всички ние имаме една обща цел, а именно по-безопасна, по-сигурна храна по цялата верига и борба с вредителите по растенията и болестите по животните. Това наистина е проблем. Така че трябва да помислим как да се справим с всичко това, с проблемите свързани с износа и така нататък. Така че всичко това предстои, ще обсъждаме и съдържанието на мерките и съм сигурна, че в крайна сметка ще стигнем до едно разумно решение, което ще е задоволително за всички. Благодаря. Благодаря, Брита. Още веднъж срокът за представяне на поправки по текста е 11 септември, а приемането на документа в комисията ще стане на 17 декември. С това изчерпваме дневния ред. Някои от точките бяха, предло... бяха отложени за заседанието ни на 30 октомври. Така че с това приключваме днешното заседание. Нека да ви напомня, че заседанието на координаторите ще се проведе в 3 часа след обед в същата зала, а в 4 часа предстои тристранната среща с комисията и литовското председателство. И така, следващото ни заседание е на 30, на 30 септември и